Добър ден, драги колеги. Ще започнем. Ще говоря на испански. Не имаме превод, казва председателката. Добър вечер на всички. Оценявам присъствието ви тук на заседанието на комисията. Искам да благодаря на комисаря Яурова за това, че ще участва в нашето заседание. Ще започнем заседанието с първата точка приемане на дневния ред. Ако всички сте съгласни, приемаме дневния ред този му вид. Искам само да кажа, че следващата точка дебата с госпожа Яурова ще бъде от 9. Ако завършим по-рано, ще можем да разгледаме за освобождаването от отговорност на бюджета и другите точки от дневния ред, които са определени за 9 часа. така че съобщенията на председателя, нека ви кажа, вероятно сте получили документи, а има и документи в залата. Това е проучване на Института за равенство на половете и вземането на решения. Това ще е нещо много полезно за всички вас. Ще има още доклади. Има още доклади в задната част. Може да си ги вземете в офисите. Сега да минем на трета точка от дневния ред. Както вече казах, искам да благодаря на комисаря Вера Яурова за това, че дойде да участва в дебата в нашата комисия. Дебатът ще бъде относно приоритетите в политиката в областта на равенство на половете. Комисаря ще говори първа, след това ще има един кръг от изказвания. Първо ще говорят координаторите, а след това комисара Йорова ще отговори. Ако ни позволи времето, можем да проведем и втори кръг въпроси, за да участват всички колеги. Зависи от времето, тъй като госпожа Йорова е трябва да отиде и в пленарната зала, значи ще решим дали ще имаме време за втори кръг. Може би би било добре да ограничим, да имаме регламент за изказванията до 3 минути, за да дадем възможност за втори кръг изказвания и без повече подробности. Нека дам думата на комисаря Йорова. Госпожо председател, радвам се, че съм тук отново, за да продължим структурирания диалог, защото това е винаги една възможност да видим какъв напредък е направен на през 2015 година и да въведа плановете ни за 16 година и по-нататък. Както каза госпожа председателката, искам да се извиня за това, че доста скоро ще трябва да отида в пленарната зала, където ще заместя болен колега. Не беше планиране, но се извинявам, че така се налага. Радвам се да ви разкажа за всички ангажименти за 2016 година до 2019, публикуван на 3 декември и дава рамката за бъдещата работа на комисията за подобряване на равенството на половете по време на мандата и до 2019. Нека съм ясна, комисията е изцяло ангажирана с насърчаване равенството на половете, така както е изложено в програмата ни за 2016. Стратегията е продължаване на сегашната стратегия на Комисията за равенство между мъже и жени, именно 10-15 година. Знам, че много от вас сте загрижени за състоянието, статута на документа и биха предпочели да имаме съобщение, прието от колегията. Но нека ви кажа, че това не значи, че сме подценили този въпрос запитах, и аз запитах по този въпрос, аз се, се фокусирам върху целият проблем и виждам много думи, много стратегии, но малко работа и малко напредъка. А това не е от значение за равенството на половете, ако само изготвяме документи, работни документи. Аз приветствам по-скоро действия Стратегията 10-15 година, приорити на действия, които са валидни и днес, консултациите, оценките, които проведахме през последните 10 месеца, включително и вашия принос, потвърждават това. Затова ние решихме да продължим да работим в тези области, което също отговаря на Европейския пакт за равенство на половете, който ще продължи чак до 2020. Стратегията се фокусира върху пет приоритетни области. Увеличаване на жените, участието на жените на пазара на труда, намаляване на пропуските в заплащането на жените, борбата с бедността сред жените, насърчаване на равенството в вземането на решение, четвърто, борба с насилието, базирано на различие на половете и пето, насърчаване правата на жените в глобален мащаб. В тези ангажименти ние си поставихме цели във всяка от тези области и определихме повече от 30 конкретни действия. Те съдържат ангажиментите на всички участници в колегията и също така дефинират приоритетите в областта и а, принципа на равенство на половете подчертава нашият ангажимент а, това да бъде а, приоритетен въпрос, а, особено във всички политики в бъдеще на, както и в програмите за финансиране. Заедно с таблиците, индикаторите, стратегията определя основните точки, по които ще а, се измерва напредъка в бъдеще. В областта на равна ни економически права и независимост ние целим да, да улесним участието на жените в, на пазара на труда. Ще го постигнем, като продължим действията за балансиране на работата и семейния живот, действия за проследяване на изпълнението на директивата за социална сигурност и също така евентуални бариери за интегриране на жените иммигрантки на пазара на труда. Приветствам инициативата относно външните фактори, които представляват бариери за жените предприемачи, което ще приемам след този обмен на възгледи. Заедно с колегата ми госпожа Тайсън и с вице-президенти на комисията ние вече въведахме нашите амбиции в областта, а, а именно баланс между семейния и трудовия живот и Основните елементи са един пакет, който комбинира а, законодателни елементи, включително а, май, отпуск по майчинство, грижи за а, децата. Второ, целта е да а, осигурим по-гъвкаво работно време, мерки за по-гъвкаво работно време, достъп и качество, по-добро качество на грижата за децата, даване на възможност за споделяне на отговорностите между мъжа и жената в семейството. Вие ще видите, че ние се консултираме с социалните е, партньори по отношение на приемането на евентуално на една директива и както и на обществеността. Искам да ви приканя да участвате в тези консултации, които ще са е, валидни до февруари идната година. Работим вече да имаме резултати през 2016 година. Аз искам сега, ще очаквам да чуя вашите идеи по този важен пакет от предложения по економическата независимост. Що се отнася а, до а, участието на жените в а, а, управителни съвети, а това цели да се увеличи участието на жените в вземането на решение и е следващо от едно решение от, още от 2012 година а, по отношение на гарантиране на а, транспонирането и приемането на тази директива. Ние ще продължим да работим все по-тясно с държавите членки по целевите инициативи за подобряване на вземането на решения, включването на политичес, включително политически и други, на, примерно медии, научно-изследователска работа. Тук аз си сътруднича с, с уважаеми мои колеги. Нашите усилия трябва да бъдат допълнени с данни и ние ще събираме и разпространяваме по отношението по отношение на сътрудничеството с Европейски институт за равенство на половете, а самата директива поради, поради възражение от държави членки не можа да постигне желаната цел миналата седмица в съвета. Аз няма да крия разочарованието си от това, че не сме в състояние да направим напредък по това досие, независимо от усилията. Държавите членки имаха достатъчно време спази се принципа на субсидиарността и всичко това им дава възможност да работят и да предприемат важни национални мерки. Казах ясно, че не искам да се размива това предложение и по време на следващото председателство дължа това да бъде един приоритет в работата на комисията за 2016 година и ще направя всичко. Освен това, целта ни е да а, попълним всички празноти по отношение на заплатите, пенсиите на жените, и всичко това е свързано с бариерите на пазара на труда и прилагане на принципа на равно заплащане на мъжете и жените като част от директивата за еднаквото третиране на пазара на труда. И ще си сътрудничим с всички органи, с фирмите и с университетите. Също така искам да разсъждаваме и по по-нататъчното изпълнение на поставените цели от 14-та година и аз ще се консултирам с вас, за да можем да финализираме препоръките. Ще продължим да подкрепяме дигиталните умения, равенството на половете на всички нива, от всички видове обучение и образование и насърчаване на участието на жените в сектора на информационните технологии и сътрудничество с други колеги. Ще работим и по различията в пенсиите и най-вече с причините за нея. Първо с държавите членки планираме да разработим показател за измерването на този фактор. През ноември се изказах в парламента относно продължаващият ни приоритет да се борим срещу домашното насилие. Целта е да има превенция, достъп до правосъдие, промяна в нагласите, подобряване на личността на данните и информационна кампания. През 2016 година ще предложим присъединяване към Истанбулската конвенция. Сега всичко е съгласувано с службите на комисията. Ще продължаваме и да работим по директивата за правата на пострадалите лица, също и надежността на данните в сътрудничество с Европейски институт и Евростат. Ще разработим платформа основана на знанието относно гениталното усъкътяване на жени с цел предотвратяването на този феномен и други вредни практики. Нашата цел е да насърчаваме равенство между половете във външните отношения в съответствие с програмата за устойчиво развитие на ООН за 2030 година, която се прилага в глобален план. Целта е да се стиковат външната и вътрешната политика на Европейския съюз на всички нива. Това ще стане чрез действия, предведени в плана за подобряване на равенството между половете в външната отношение на Европейския съюз, който бе прият през септември. Фредерика Могерини и Немица отговарят по този въпрос. И в заключение няколко думи за финансирането. За да постигнем целите, е от много важно значение да се отпуснат европейски средства. Имаме общ план за финансиране 6,7 милиарда евро за периода 2014-2020 година за подобряване на равенството между половете. Уверена съм, че поетен ангажимент по линия на стратегията за равенство ще даде силен стасък на действията за равенство между половите през следните години и това включва всички основни въпроси, които са посочени от Европейския парламент в резолюцията му от юни 2015. Холандското председателство да приеме заключение на съвета по новите приоритети и подобряването на равенството между половете през следващото полугодие. Искам да обсъдя с вас как можем да реализираме практически този план. Ние ще работим заедно за по-добър баланс между работата и семейството за работещите родители. Трябва да направим така, че присъединяването към Истанбулската конвенция ще осигури баланс между половите при взимането на решение. Трябва да окажем и натиск на държавите членки в това отношение. Разчитам на вашето сътрудничество и очаквам бъдещата ни съвместна работа за подобряване на равенството между половете. Muchas gracias, señora Yurova. Eh, como благодаря ви, госпожо комисар. Както вече казах, сега ще дам думата за въпроси от координаторите на групите. Времето за изказване е до 3 минути. След това, ако остане време, ще дадем думата и на останалите колеги. От името на НП госпожа Лефи. Merci, madame la présidente. Merci. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, че ми давате първа думата като координатор на групата НП. Искам да говоря по-малко от 3 минути, да дам думата и на други членове от моята група, тъй като се дам сметка, че времето е ограничено. Ще бъда максимално кратка, защото искам да се чуват повече изказвания от членовете. Само искам да се съглася с това, което каза госпожа комисаря за ангажимента и личната отговорност, която е поема по тази тема, за която отговаря нашата комисия за жените. Работа е свършена и през миналата година, от началото на мандата и сме още по-окоръжени и бих казал стимулирани от госпожа Юрова, член на комисията и от нейни колеги, които отговарят на очакванията на европейските граждани и конкретно на нашите очаквания. Даваме се сметка, че заради формални причини и трумовостта на процеса на взимане на решение в Европейската комисия не е било възможно да се разработи същия тип документи, който е било при, преди, но така или иначе, по, освен статута и формата на документа, е важно неговото съдържание – ангажимента за равенство на полове 2016-2019 година. В него има много ангажименти, много конкретни а, части. Смятам, че линията, която искам да се разработи през идните месеци, ще бъде конкретна, прагматична и ще е насочена към резултати, ефикасност. Ще бъда силна със своите предложения и ще окаже натиск на държавите членки, за да се положат повече усилия. И така може да решите на нашата подкрепа. Ние ще изиграем тази роля пред държавите членки. Това е което исках да споделя с останалите колеги. Muchas gracias, señora Legrip, en nombre de... Благодаря, госпожо Легрефе, госпожа Ане и социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Няма да ви изненадам, че не споделям гледната точка на Констанс Люгрип по въпроса за формата. Смятам, че формата е важна. Много важно е да има съобщение на комисията, тъй като това дава статус на стратегията, която изложихте. И този статус позволява на целия колегиум от комисарите да споделя стратегията, която изложихте. Тази стратегия не е само във вашия ресор, що се отнася до комисаря за равенството. Както вече казахте, това каса и комисаря по заедостта. Споменахте за финансирането и използването на конкретни финансови механизми за равенство. Има много въпроси, които са засегнати от това, ето защо статуса е важен. Може да работим по него, да ви помогнем в това отношение, защото смятам, че това ще помогне на вас самата да доведете до спешен край политиката, която изложихте. Така че не споделям идеята на колежката Членовете на съвета се твърди, че също искат стратегия. Ние ще ви помогнем, за да документа да получи статут на съобщение. Относно съдържанието ще започна с първия приоритет – насилие срещу жените. Това е един широко разпространен феномен. Вие поехте съвсем личен ангажимент за борба срещу това насилие преди повече от една година вече говорим за ратифицирането на конвенцията от е, Инстанбул. До къде сме стигнали? Ще продължим ли през 2016, 17, 18 да говорим, че ще ратифицираме тази конвенция? Докъде сме стигнали под въпроса за насилието срещу жените? Също така и новите проблеми, свързани с жените мигранти и насилието срещу тях – и по-конкретно статута на тези, които търсят убежище, които много често по време на миграцията са обект на насилие. Втория приоритет е съчетаването на семейството и работата. Бяхме много разочаровани, че директивата за отпуска по майчинство и бащинство бе отменена от комисията. Каква е вашата позиция, ако социалните партньори и работодателите са против отпуска по родителство? Вие ще поемете ли ангажимент да представите директива по инициатива на комисията, ако социалните партньори не се споразумеят по този въпрос? Ще оставя колегите да се изкажат по другите въпроси. и Ще проключа с индикаторите. Смятам, че е важно да се включват тези индикатори за равенство между половите в всички механизми за наблюдение, включително и в рамките на механизма за европейския семестър. Защото мисля, че положението на жените трябва да получи повече внимание. Благодаря ви, госпожа Рена. Сега от името на групата Ауди, госпожа Рена. La señora Milnar. Thank you very much. Госпожа Милнар поправя се председател. Благодаря ви, госпожо комисар, че сте сред нас и че ни разказахте за последните постижения във вашата сфера. А, имам няколко въпроси, ще ги кажа бързо, за да остане време за колегата ми. Първо, като продължавам отказаното от госпожа Алина преди малко за баланса между семейния и професионалния живот, искам да подчерта фокуса, който вие и ваши колеги от комисията поставяте на темата и доста инициативно работите по нея. Затова въпрос ми е какво предвижда комисията в това отношение и всъщност какво е новото каква е стратегията, вашата стратегия от страна на комисията, за да се преодолее задънената улица, в която се озовахме по отношение на гласуванията в съвета? А следващия ми въпрос е за LGBTI. Как работите с а, да, холандското председателство, за да промотирате е, тяхната е, програма? предвид на това, че не се е предвижда от страна на председателството реално да има някакъв политически отговор на поставените въпроси. Госпожо Милнар, благодаря. Сега от имата на ГУИ, госпожа Бил. Благодаря, госпожо комисар, че дойдохте за да се срещнем тази вечер. Благодаря, че продължавате диалога с нас. А, доста голямо е нашето притеснение. Когато нещо е определено като работен документ, то статусът на документа е работен. А според мен въпросът за равенството на половете е твърде важен, за да бъде а, обсъждан а, в а, документ от такъв ранг. На второ място трябва да имаме предвид какво става извън тази сграда. За мъжете и жените а, това е ежедневна а, борба за равенство работен документ, това не е достатъчно. Имаме нужда от политическа насока е, целият спектър на темата, правата на вземане на противозачатъчни, правата е, за извършване на аборт. Е, мисля, че трябва първо да уточним какво си поставяме като цел, за да започнем да работим към нея. Освен това, в документа може да се поправят някои неща. Мисля, че трябва да се подчертаят економическите теми. Според мен е необходимо да има конкретни предложения по отношение на насилието от страна на мъже срещу жени. Нужно е да изградим нов вид партньорство между парламента и съвета. Нужна ни е политическа подкрепа Иначе ще се окаже, че ние не оправдаваме доверието на всички, които се борят за тази а, кауза. Госпожа Ритгер от името на Зелените, благодаря ви от моя име и от нашата група. Благодаря за размяната на мнения. И е, знаем, е, че е, тази битка за равенство на половете не е никак е, е равна. И а, ние в нашата комисия си даваме сметка за това. И отново това е неудовлетворително, че просто един работен документ Просто искам да го отбележа. Не става въпрос за прагматичността или за конкретността. Ние всички искаме да сме конкретни, не искаме да има дълги документи. Ще се огранича до четири момента. Ще ви помоля искрено да ми отговорите. Първо казвате, че ще се предприемат нормативни, нормотворчески стъпки по отношение на а, отпуска за родители какви ще бъдат тези стопности по отношение на абордите, Има някои държави в съвета, които просто по идеологически причини а, са а, сложили прът в колелото. Какво смятате, че може да се направи по време на холандското председателство, се сдвижат нещата. На трето място за насилието срещу жени, разбира се, би било важно Европейския съюз да се присъедини към Истанбулската конвенция, но това означава ли, че няма да имаме никакви предложения за нормотворчество на ниво Европейски съюз по отношение на насилието спрямо жени. На четвърто място жените и цифровия дневен ред. Знаете, че ние имаме в момента доклад по собствена инициатива по подобна тема. Това е един от приоритетите, който очертаваме. Достъпа до финансиране не само на жените, но в частност на жените, как може да се осигури достъп до финансиране, за да се включат по-активно в реализацията на цифровия дневен ред как може да се разпределят някакви пари за подпомагане на жени, защото когато няма такова целенасочване на средствата, жените все по-малко и по-малко получават достъп до такъв вид финансиране. Благодаря. Благодаря ви. Сега госпожа Идио от името на е, Европа, свободата и демокрацията. Благодаря, госпожо комисар. Съжалявам, че изпуснах началото на изказването ви. Но това, за което говорите, са теми, които особено ни е, вълнуват. Е, в частност, за насилието срещу жените и предвид на сегашната ситуация с покачването на миграцията. Доста сериозни ситуации се влушават от неодавнашните терористични атаки на А, виждаме по новините е, какво става по отношение на е, мисулманките, които идват в е, Европа. За съжаление, това ще влошава и без това лошото състояние на жените мисулманки в Европа. После въпросът за насърчаване на участието на жените в управителните органи на фирмите. Разбира се, ние сме за всичко, което би увеличило присъствието на жените в управителните съвети. Е, квотите обаче не, не са нещо, което подкрепяме, защото според нас това, тази цел може и трябва да се постига с други средства. Като, например, повече власт. И така, какво според вас може да представлява една мярка, която да е полезна за жените и да засили присъствието им в бъдеще в правителните органи? Благодаря. така приключвам първата група въпроси от координаторите на политическите групи към комисаря. Госпожо комисаря, имате думата. Благодаря ви за всички въпроси. Ще се постарая да отговоря на всички, въпреки краткото време. Първо, за формата и е, за стратегич... и, а, формата и правния статут на стратегическото участие. А, първо, а може би не в най-добрия момент ме питате за стратегията. А, аз ще я представя в разумен срок. Една стратегия, в която ще се очертаят основните цели, приоритети, действия, измерими показатели, финансиране, какви са изискванията за него и определението за отговорни органи това го направих. Малко има неяснота. Когато говоря за стратегическо участие, за мен това означава стратегия, която е конкретна и е реален инструмент за планиране на дейността, както на комисията, така и на други, които а, ще се присъединят и искат да работят за равенството на половете. Аз а, разбирам всички вас, разбирам и министрите, когато миналата седмица понеделник отправиха към мен остри критики, защото казват това не е политически документ, това е само работен документ. Аз обаче не съм съгласна, че тези а, притеснения могат да повлияят отрицателно на ефективността на документ, защото ние можем да го вземем в ръце и да тръгнем да го прилагаме, това, което пише в него. Може би, ако съм на ваше място и аз а, бих а, се критикувала, а, защото е очевидно, сега имаме документ с различен правен статут, но повярвайте, когато сравня а, по същината този документ с старата стратегия. Не искам да критикувам колегите от предходната комисия или сегашната. Това бе документ, който бе заглавен стратегия, но не съществуваха в него цели, които да могат да се измерват. Аз исках да видя какво е, доказало своята успешност е, и резултатност, къде е, не е, не е било така успешно, но не можах да открия такава информация. За мен е, това се дължи на факта, че липсва ясно дефиниране на измерими цели за да се ангажираме с осъществяване на такива измерими цели, трябва а, да засилим отговорността и отчетността си. аз имам тази готовност а, по отношение на политиката за равенство на половете. Госпожа Райдер каза, че не е лесно да си а, комисар а, в а, колегиума а, и да отговаряш за този ресор. Аз бих казала, това е по-лесната част. А, Моите колеги ме подкрепят много силно по отношение на идеите за равенство на половете. Аз също настоявам пред всички колеги, които работят по различни предложения а, там да се отчита и а, равенството на пола. Така че аз ням, не водя борба в комисията, напротив имам подкрепа. Тази стратегия бих казала, е плод на множество консултации, които проведахме с колегите и а, наистина те поеха м, сериозни а, ангажименти, комисара за транспорта по отношение на данъчните за, е, разпоредби също така и в областта на здравеопазването. Може да прочетете всичко това. Интересно ми е каква ще е реакцията на държавите членки през пролета, когато отново поставим темата на дневния ред, защото аз помолих министрите да обвържат също своите стратегии и планове с нашия стратегически ангажимент така че а, реално на мес, по места а, да видим а, в рамките на 2-3 години а, практически какво ще проистече от тези ни усилия. Ще помоля и вас а, по същия начин, а, когато ме критикувате, а, а, че не правя достатъчно а, за решаване на проблема с насилието а, към жените, аз приемам тази критика и а, го приемам като импулс, като тласък а, да се засили дейността в тази посока и да се подобри. Нека да работим заедно. Има много планове, много идеи, които не могат да се осъществят чрез нормотворчество. Тези неща трябва да се реализират чрез интензивна практическа незаконодателна дейност в държавите членки. И аз ви моля да ми помагате. Това ще означава, че трябва много просветителска и пропагандна работа, много силни и ясни гласове да се чуят в защита на равенство на половете и а, защита на жертвите на насилието и е, към жените и други ужасни престъпления. Извинете, че се увляках тази тема. А, да, за баланса между професионалния и семейен живот, да, ще излезем с законодателно предложение след а, е, като получим резултатите от е, консултациите с социалните партньори до 4 януари очакваме да получим яснота дали социалните партньори ще внесат свои предложения. Ако не, ще поработим още по това. Имаме вече доста добри, разумни предложения, които обработваме вътрешно в нашата генерална дирекция. И а, ако се окаже, че ние трябва да го направим, ще го направим първото три месече. С конкретни предложения ще излезем. А, що се отнася до това да се актуализира по-скоро, отколкото да се замени директивата за отпуска по майчинство, по бащинство и родителския отпуск. Ние е, тук искам да кажа, че е, има доста разумна критика в това отношение. Първо, че директивата е доста морално остаря, че не даваме на мъжете достатъчно стимул да участват в е, задачите в семейството и домакинството, е, че трябва наистина да даваме най-доброто на новороденото дете, но трябва да а, не изпускаме из поглед един по-продължителен период от а, живота на детето. по-конкретно сега не мога да кажа, защото, както казах, трябва да изчакаме предложенията от а, социалните партньори. По конвенцията от Истанбул, е, насилието срещу жените, за мен това е най-болезнената област е, в е, политиката в областта на половете. Искам да се спра на две задачи. Да правим повече за силните жени. Аз съм убедена, че можем да предложим едно, а, лоялна, една лоялна конкуренция конкуренция за жените. Втората страна на въпроса е какво да направим за слабите. Имаме проучвания, данни, които показват, че насилието е тясно свързано с економически проблеми, с економическа слабост и би било добре да подходим е, така по-общо, широко в тези стъпки, които ще предприемем за намаляване на разликите в заплащанията между мъже и жени. Как ще го направим? присъединяването към Истанбулската конвенция от Европейския съюз и от държавите членки ще бъде важна законодателна стъпка. Трябва да приложим или да накараме държавите членки да, на, да наказват, да предприемат наказателни мерки, защото това е престъпно деяние, а, насилието срещу жените, да използваме фондовете по а, предназначение, да подкрепяме организациите по места и да обучаваме професионалисти, които да помогнат за намаляване на процента на жените, които страдат от насилие. Що се отнася до законодателството, ще се върна на а, директивата за правата на жертвите, което е нещо важно. Само 10-15 на 100 от жените дават гласност на това, че са били жертва на насилие, базирано на, на разлика в половете или на сексуално насилие. Ние трябва по-добре да подчертаем правата на жертвите. Жени, които страдат от това, знам, че така ги е страх да отидат в полицията защото си казват някой полицаи може би ще кажа, ти не го ли предизвика, как се държа. А, и някак си ще я накара тя да се чувства виновна за това. А всъщност тя е жертвата. Не, тя е сторила нещо лошо. Имаме такъв, а, такива сведения за жени, които са отишли а, в полицията и по този начин непрофесионално са се държали с тях. А, така че директивата за правата на жертвите трябва да изчисти този въпрос. Жертвите трябва да знаят, а, че ще бъдат а, третирани добре. BTI, Холандското председателство обеща, вие питахте за това, обеща да направи, да работи за директивата за равното третиране, защото резултатите са разочароващи. Има един проблем, а, а, бюджетен проблем, тъй като а, директивата включва и а, някои нови а, разпоредби в, за новите членове и не се знае колко ще се инвестират в тези строителства. А, така че ние сме изправени а, а, срещу а, така една, а, един а, подход на несъгласие, но обещаха ни, че ще се даде тласък напред, а също така ще се проведе конференция в Дания, където също тя ще бъде придружена от, компания, от кампания под ръководството на председателството на Нидерландия в областта на един план за борба с дискриминацията и всичко това ще бъде основа за обмяна на добри практики между държавите членки в тази област, т.е. насърчаване на равенството. Аз мисля, че те ще се справят много добре и аз разчитам на тях и че ще дадем тласък на нещата. Имам още две минути ни остават. Бих искала да ви благодаря за всички въпроси и се надявам на бъдещо сътрудничество. Благодаря много, госпожо комисар. дълъг списък имаме от хора, които поискаха да се изкажат. И ако комисаря се съгласи, секретарията ще направи сбор от по един въпрос от всички и ще ви бъдат изпратени, госпожо комисар, в писмен вид. А сега обсъждането трябва да бъде прекратено, тъй като комисаря трябва да отиде на, в пленарната зала. Okay let's, let's Да продължим, а, казва госпожа комисаря. Положението е, така да се каже, за извънредно. Аз бих искала да продължим, защото нямах нищо планиран, планирано след това заседание, но колега се разболя и аз трябва да присъствам. ще дам думата на три членове на комисията. Моля, бъдете много конкретни във въпросите си и да не повтаряме вече казаното, госпожа Бедия. Микрофон няма. Говорят без микрофон. Петир. Госпожа Петер. Още веднъж благодаря, госпожо председател. Искам да попитам госпожа комисарят или по-скоро да й задам въпрос, свързан с директивата за равно третиране и равните възможности комисарът ще поеме ли ангажимент тази директива да е насочена към първата цел, а именно лицата с увреждане, защото имам впечатление, че в момента има проблем с дефиницията на понятието дискриминация. В сегашната версия се говори за граждански права и личния живот на хората. Предприемачите изразиха своето недоволство от директивата в сегашния вид, затова искам да ви попитам в качеството на коментар, ще поемете ли ангажимент чрез тази директива да създадем равни възможности за лицата с увреждания и, и искам да питам, да ви задам въпроса. Всички тези различни форми на, директи... на дискриминация в директивата ще могат ли да бъдат обхванати от една обща дефиниция? Защото в момента няма понятен дискриминацията срещу лица с увреждания и дискриминацията с това на сексуалната ориентация. А, през последните три години, госпожо комисар, се води кампания за по-голямо участие на жените в управителните съвети и се предполага, че в резултат от това ще се повиш, увеличи вътрешният национален продукт на държавите. И може би би било добра идея да изслушаме самите предприемачи защото балансите не включват само стратегически въпроси, а също така прилагането на практика. <coughs> на тези квоти в бордовете на директорите искат да гарантират някой да, да получи добра работа. добър пост. 40% е сложено като квота по отношение на равенството между мъжете и жените, но 98% от, мъже, от всички генерални директори са мъже, госпожо комисар. А, се предполага, че жените трябва да участват, а, но целият процес е спънат на едно много минимално ниво. Например, в Латвия има много жени, които са членове на бордовете на директорите, но малък е техния принос и въпросът ми е ще продължите ли тази работа за насърчаване на повишаване квотите на участие на жените в управлението на фирмите? Какви предложения ще, с какви предложения ще излезе комисията, за да ангажира жените повече в управлението на комисиите, на, на фирмите? Благодаря за това. Благодаря, че ми давате възможност да зададем въпроси. С много съжалявам, че няма истинска стратегия. Става въпрос за работен документ, който не се равнява на стратегия. Има стратегия за всички, за алкохола, за лицата с увреждания. Само, че тук няма нищо. Нуждаем се от по-солидна юридическа позиция от е, работен документ. Аз съм запозната с различните елементи, които са имали отношение. Вие казвате, че колегите от комисията са солидарни, но знае ли човек? Ние, жените, се борим всеки ден за това равенство. Това е факт и в самите организации. За мен е огромна загуба да констатирам, че се губи стойност. Иначе разбирам това, което казахте, но човек трябва да се даде сметка, че борбата за правата на жените през всички тези 50 години, когато се говори за равно заплащане, рав... за равна работа, докъде сме стигнали? Не е постигнат голям напредък което е малко разочароващо. Искам да задам въпроса. Защо става въпрос само за работен документ? Защо ни казвате, че старата стратегия е била лоша? Това не е отговор, който да е достатъчен. Смятам, че трябва да се направи по-добра стратегия. Госпожа Морбай. Всички държави членки се представляват от един комисар, но разбира се, те не представляват самата държава членка. Държавите членки са представени на равна нога и така се решават проблемите, така се очаква да бъдат разбрани и решавани. Имате ли впечатление за съществуване на солидарност с жените от Централна и Източна Европа, тъй като ние имаме едно такова усещане. Как а, а, гледате на тази голяма разлика между западните, жените в Западна Европа и жените в Централна и Източна Европа. И вие самата идвате от Централна и Източна Европа, държава там. Има колосални различия в заплатите и надниците. може би 10, е, десетократна разлика е, в заплащането, да речем, на една жена в Източна Европа и една жена в Австрия. В ущърп на първата. Или един учител в е, Унгария и учител с, в Австрия, учителка. Разликата е огромна. По-голяма, отколкото разликата в заплащането между мъжете и жените – Тоест, това ще рече, че трябва да се извърши много по-голяма работа. Не сте ли съгласна, че стотици хиляди жени в Унгария а, тези, които работят като социални работници, учители, а, получават много ниски заплати. Как можем да говорим за солидарност и равенство? Това беше първият ми въпрос. А, втори въпрос а, тревожим се за трудностите на жените мигрантки в Европа. Ще разгледате ли как вървят нещата а, по отношение на жените, които си а, са от основното население на страната и са подложени на насилие? Комисията а, проучва какви са корените, източниците на насилието и какъв ефект има както върху мъжете, така и върху жените. Това, което трябва да направим е да видим какъв е ефекта на миграцията. И трети въпрос. Какво смятате, а, че е влиянието върху жените на Бенеш. Госпожа комисар, имате думата. Да. Бързо ще а, отговоря. председателката. Вижте какво. Направих всичко възможно да дам думата на всички координатори. Следвам нещата както е мой реда. Всички, които поискаха думата. Знам, че има много членове на комисията, които биха желали да зададат въпрос, но комисаря трябва да напусне и нека и дадем възможност да отговори. Тази директива попълва пропуските в законодателството срещу дискриминацията от 2008 година. На този етап промяна няма да се прави, тъй като ние сме в последния етап на приемането в съвета. Що се отнася до квотите? И в това го чух и от предишен въпрос на координатор. Ние се опитваме да насърчим а, прилагането на директивата за жените в управителните а, съвети. Това не означава, че най-добрите, най-квалифицираните мъже ще бъдат а, подменени с а, не, а, не кадърни жени. А, директивата дава едно решение, с което а, приканва към лоялна конкуренция конкуренция между кандидатите. Те трябва да изпълнят изисквания за квалификация, за натрупан опит, образователен ценз и какво ли още не. Така че, когато вече имаме а, кандидати с еднакви качества, кандидата а, а, тези, които, чието пол а, е недостатъчно представен, ще му бъде даден приоритет. Може да са мъже, ако, ако большинството в даденият управителен съвет са жени. Ще се изненадате, но няма такъв а, а, борд на директорите, няма такъв управителен съвет, но така както стои сега директивата, тя е по-скоро неутрална по отношение на участието на половете. А, тя казва също, че ако не а, приемем законодателство а, в тази област, чак 17-та година ще а, изпълним тази а, квота от а, 40%. Т.е. трябва да търсим по-голяма подкрепа за това. Държавите членки имат известни несъгласия. А, те се позовават на проблема с субсидиарността, но той вече беше разрешен от клаузата за гъвкавост. Дали имаме достатъчно солидарност между жените? Не, нямаме. Нямаме солидарност между жените. Това е факт, който е, е много известен и той, ни, той причинява нашата слабост е в държавите членки и в цяла Европа, в мащаба на цяла Европа. Нека се опитаме да променим тази а, ситуация. А що се отнася до жените емигрантки, емигрантки аз вече а, повдигнах този въпрос за насилието срещу жените и а, в съвета по правосъдие и а, призовах министрите на правосъдието на държавите членки в самите си държави да предприемат превентивни мерки, така че жените и децата да не са най-уязвимите, които да плащат цената а, а, на това, че имаме приток на толкова много хора, концентрация на толкова много хора, а те винаги са били първите жертви на насилието. Разбирам се много добре с министрите на правосъдието, но те трябва да си свършат е, своята работа и то не само в репресивната част, но и в превентивната част, най-вече с фокус върху жените не отговориха за Бенешови а, директивата и за участието на жените в информационните и комуникационни технологии, но вие имате е, своите идеи в тази област и те са чудесни. А, бях във Вашингтон неодавна, пак а, обсъждане на подобни въпроси. Срещнах се с асоциации в областта на а, правата на жените. А, по отношение говорихме за в областта на цифровата економика, цифровия сектор, което би било добра идея да се приложи в Европа по отношение на вълните от емигранти. Така че виждате идеи и всички тези идеи, моля, споделяйте ги с нас. Благодаря ви още веднъж. Благодаря, госпожо комисар, за проявената гъвкавост по време на заседанието. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Електронно гласуване на доклада. изоставаме от програмата, така че доклада за освобождаването от отговорност ще бъде разгледан след гласуването. Взели ли сте си карта за гласуване? Можем да пристъпим към гласуване.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 61 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се. 65 разделно гласуване, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Тук резултата не ми е ясен. Да проверим с електронната система. Втората част на изменение 65. Моля, гласувайте. абре ла abre Си. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. noi Ok. Bueno. Se cierra la votación. Край на гласуването. Шестнадесет Тя не си е взела карта за гласуване. Правилно ли разбирам? Значи 16 за. Приема се. 66 за. Против. Въздържали се. Отвърля се. 67 за. Против. Въздържали се. Не знам, нека да проверим и тук. 67. Моля, гласувайте. Се cierra la votación. Край на гласуването. Приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 71 две части. Първата част за, против, въздържали се, Приема се втора част за, против, въздържали се. Да проверим. Електронен режим на гласуване. Изменение 71. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 10 за против, въздържали се, приема се. Изменение 76 за, против, въздържали се, приема се. 77 две части, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 70. Момент, да проверим втората част на изменение 77. Моля, който е за да гласува. Un miembro del ESANDI sustituto, tiene, o sea, tiene que retirar. социалисти и демократите има един член, който трябва да тегли гласуването тъй като един човек повече е гласувал. Апровада. И така, приема се. Докъде стигнахме? Емиенда 78. Вотос а favor. 78 за. Против.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 Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се. Резултата не ми е ясен. Да проверим. Изменение 9. Моля гласувайте. Се cierra la Преустановете гласуването.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 26 за, 1 против, 5 въздържали се. Поздравление, госпожо Матера. Bueno, y sin interrupción alguna, eh, vamos al último. И така, можем да преминем към последната точка от дневния ред. Освобождаване от отговорност. Те всъщност са две ако докладчика няма нищо против, защото говорим за освобождаването от отговорност на Европейския институт за равенство между половете и общия бюджет на Европейския съюз, Европейска комисия, така че предлагам да ги разгледаме заедно, госпожо Матера, ако нямате нещо против. Благодаря, госпожо председател. Да, мисля, че можем да обединим тези две точки за освобождаване от отговорност, тъй като Комисията по бюджетен контрол ни помоли е, да изразим мнението си за агенцията в Вилниус и политиката на Европейския съюз е, за равенство на половете. Е, агенцията в Вилниус е важна институция. Тя бе създадена за да насърчава равенството между половете държавите е, членки. С удоволствие съобщавам, че съгласно доклада на Сметната палата с 2014 година е, много положителен. Паричните потоци с 2014 не показват никакви отклонения от редовността, е, макар че бяха установени някои просрочия а, става въпрос за а, оперативни а, разходи, които а, са свързани с а, събития извън контрола на, асоци... на агенцията и предвид на това, че не са установени никакви проблеми и това, което обясних а, по отношение на а, констатациите, а, Надявам се комисията да ме подкрепи другия месец, когато гласуваме за освобождаване от отговорност. Но ако колегите желаят да внесат изменения или да коментират крайния срок е 17 декември по обяд. Що се отнася до втората, втория въпрос, освобождаване от отговорност на Европейския съюз по отношение на политиките за равенство на половете. Знаете, че ние като Комисия за правата на жените се стремим да поставим равенство между половете като а, все присъща тема а, навсякъде в бюджета. Разгледаме, разглеждаме а, това предвид на бюджета за 2016, който е по-нисък отколкото в предишните години. Трябва да подчертая, че в главата за права, равенство и гражданство малко са средствата заделени за програмата Дафне. Това, както знаете, не е толкова програма, колкото конкретна цел. Така че призоваваме Европейската комисия да осигури достатъчно финансиране за програмата Дафне. В момента тя е един вид наказана. И казваме, че в бюджета на Европейския съюз винаги трябва да става ясно, че равенството между половете е неизменна хоризонтална част от всички приоритети – а, това е моят дневен ред. Като докладчик или докладчик в сянка години наред съм следила а, тези въпроси в общия бюджет, както и института за равенство между половете в Вилност. Така че бих могла доста авторитетно да се изкажа по този въпрос от името на всички колеги, но ако колегите искат да кажат нещо ново дневни, за тази точка, крайният срок е 17 декември. Извинявам се, че много бързо говорих. Надявам се праводачите да са успели да го кажат, но а, понеже вече е доста късно. Госпожа Минар поиска думата. Благодаря ви. Съвсем накратко, тъй като докладчика подчерта, че е станало късно, искам да ви благодаря, госпожо Матера, за свършеното. Напълно съм съгласена с казаното. Освен това, Европейския институт има високо ефективно управление и този институт оказва подкрепа на дейността на нашата комисия по правата на жените. За това искам да, подчерта, да се подчертая това сътрудничество и необходимостта от бъдещи съвместни проекти е, нашата комисия се ползва от предоставените от тях данни и разработки. На второ място да подчертая важността за включване на равенството между половете в бюджетния процес. Е, нужни са средства за да се осъществят тези политики. Освен това, е, дневният ред веднъж прият трябва да се очита при изготвянето на бюджета отново посредством този холистичен подход за равенството между половете. Благодаря. Благодаря, госпожа Орсан. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, първо искам да благодаря госпожа Матера за доброто сътрудничество по тези документи. Искам да подчертая, че Европейски институт за равенство на половете помага много нашата работа. За мен е удоволствие да констатирам, че Сметната палата не е установила никаква нередност. Аз подкрепям текста на Барбара, Искам да стоя за въздействието на редица фактори върху провеждането на изследвания и дейности, които са извън института. Ето защо човек не трябва да счита това за нещо негативно при оценката на финансовите операции. В нашата парламентарна комисия ние редовно имаме проблем с разглеждането на бюджета. Резултата не отразяват въпросите за половете. Затова е много трудно да се прецени дали е положително или отрицателно въздействието върху нашите цели, защото самата комисия не е извършва такава оценка искаме се политиките, които се определят в тази предавна комисия, да имат голямо въздействие върху равенството между половете. Аз съм напълно съгласен с колежката Барбара и искам да подчертая колко необходимо е да има индикатори, които конкретно да отчитат въпросите, свързани с пола. Се президента, ringraziare благодаря, госпожо председател. Много съм благодарна на заместник председател на нашата комисия Барбара Матера, че пое задачата да изготви становището от името на нашата комисия. Искам да подчертая особената важност на сътрудничеството между нашата комисия и института. Това взаимоотношение е градено през годините между нашата комисия и института. И за него се говори в точка 7 на становището. Това според мен е важно. Може да се разглежда в този план, отказаното на госпожа Матера – става ясно, че е, Европейския институт трябва да разполага с достатъчен бюджет и се надяваме Европейската комисия да вземе това предвид. плодовете от неговият работа трябва да се вземат предвид не само от нашата комисия, а във всички области, предвид на широкото включване на въпроса за равенството между половете, е особено като имам предвид ангажимента, поет от Европейската комисия да го включи в плановете си до 2030 година. Според мен обаче инструментът за показателите, които са изготвени от Европейския институт, бе много важен. Аз обсъждах този показател с срещата си с председателя на Италианския парламент. Мисля, че той трябва да се отчита и на регионално ниво и да се преоформи като регионален показател. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до този Европейски институт за равенство между полите? За какъв бюджет става въпрос? Колко плащат нашите европейски граждани? Аз съм депутат в Европейския парламент от 6 години. И виждам, че тук ни е дадена една книжчица за бюджета, но за какви пари става въпрос? А за този институт. Много ли са средствата? Мисля, че в Европейския парламент и в и като цяло жените трябва да знаят какво се става тук. Има ли някакъв количествен измерител за това какво се случва? Мисля, че А, това ще помогне много. Хубаво е да се говори а, за борбата с насилието срещу жени, но понякога става ясно, че на жените жертви не се помага. А, има хора, които се прехранват, като твърдят, че помагат. Но жените не получават реално помощ, те продължават да бъдат обект на побоища и на тормоз. Госпожа Вена. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Матера за двата доклада и отличната и работа нямам точно какво да допълня, защото и другите хора вече се изказаха. Искам само да кажа, че ние подкрепяме дейността на Европейския институт за равенство между половете. Исканията за допълнителни щатни бройки не са, за съжаление, одобрени. Що се отнася до освобождаване на отговорност за 2014 година, можем да включим едно допълнение с оглед на становището изказано от аудиторите от Сметната палата, т.е. да се прави повече по въпросите свързани с равенството между половете. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще се опитам да обобща. След като е, чухме изказването, ще дам пак думата на госпожа Мадеря. Благодаря, колеги. Такъв един а, дебат обикновено е доста скучен. Аз ще си а, взема бележки от всичко, което казахте, включително госпожа Вана. А, ще разгледаме и нейните аргументи и ще намериме допирни точки с всички колеги. А, и с, а, аз винаги призовавам хората да се вгледат в текстовете, защото там всичко детайлно е разписано. Да, бюджета, на какво възлиза, това е много важно. Аз съм по-млада от вас, вие имате много по-голям опит, но мога да ви кажа, че института вече години наред върши една много основна работа в борбата с неравенството на половете из цяла Европа. Приемам въпросите ви, приемам идеите ви, те бяха всички конструктивни. И пак казвам, гледайте се в документите. Благодаря госпожа Матера за работата по вашето становище. До 17 декември е срока за внасяне на изменения. И с това днешното заседание е, приключва. Приятна вечер. Благодаря за сътрудничеството.